Colleghi, buongiorno, vi invito a prendere posto. Allora, cari colleghi, se non avete obiezioni vi propongo di adottare l'ordine del giorno. Дами и господа, ако нямате нищо против, нека да преминем към приемането на дневния ред във вида, в който сте го получили. Имате ли възражения? Не. В такъв случай ви предлагам да преминем към приемането на протокол от заседанието на 18 и 19 март. Разполагате с протокола, можем и да го приемем. Благодаря. Трета точка. Има различни съобщения от вашия председател. Ще има допълнителна презентация в първият, първата част от нашето изслушване днес след обяда. Ще получите новата програма. Получихте по имейл съобщението, че заседанието на координаторите се отменя, защото няма нищо, което да бъде обсъдено. И последната Последното съобщение каса едно писмо от преди няколко седмици. А, неговият получател беше председателят Шулц и ставаше въпрос за различни организации за борба с мафията, които влизат журналисти или жертви на действия на мафията. В това писмо се изразяваше апел от страна на тези лица И а, този апел беше към прокурорът на Палермо. Знаете, че през последният месец имаше редица писма, една част от тях анонимни. И в тези писма се посочваше срок, а именно май, в който а, срок господин Матео а, щял да бъде отстранен, убит от мафията. А, авторите на тези писма а, разкриха самоличността си. А, те са част от специална група, която извършва убийства. А, господин Матео, който е от най-охраняваните лица в Италия, обясни какво означава това, а именно, че той е преследван а, през последните два месеца. Той изнесе много а, детайли. Той е бил а, много а, отблизо преследван от а, своите, а, от, от лицата, които а, са го преследвали и те знаят много неща за неговия личен живот. А, това преследване е било систематично. И престъпниците са били информирани включително и за писмата от наша страна към Европейския парламент, така че няма никакъв смисъл. И там в тези писма се казваше, че всички тези апели са безпредметни, защото господин Мател така или иначе ще бъде убит. тази практика е доста отдавнашно от 1992 година, когато бяха убити е, висши съди, съдята Борселино. И тези писма съдържат също така е, цял сценарий за това какво ще се случи. За съжаление, действително събитията се развиха по този начин. А, аз написах и отправих този апел към председателя Шулц във връзка с а, тези събития, действително ние носим голяма отговорност. И в Италия разговаряхме с много хора, които се борят срещу мафията. И те казаха, че положението в Италия е сложно заради липсата на правителство. Но така или иначе политиците не мислят изобщо за живота и за сигурността на гражданите ще предприемем конкретни действия, ще видим какво можем да направим с подкрепата на господин Шулц и ще ви уведомя като членове на комисията ще направим изслушване при закрити врата с господин Дематео, разбира се, конфиденциално с оглед на всички заплахи, които бяха отправени към него. и с оглед на цялата поредица от анонимни писма, които продължават да пристигат систематично. Съдиите, които преглеждат тези писма, те са от катанисета, от местните правни служби. Според тях тези писма трябва да се приемат съвсем сериозно. Имате ли забележки от ваша страна? Може би искате да изразите своята подкрепа за тази инициатива. Какво е мнението ви, госпожа Борсалино? Не чух всичко, което ти казваш, но мога да кажа, че абсолютно споделям твоята загриженост. Разбира се, че цялата тази информация е добре позната, с, особено в запознатите среди. И с оглед на политическата ситуация в Италия, все пак тези съобщения преминаха на малко по-заден план, но въпреки това предизвикват нашето безпокойство. Все пак ситуацията малко се е променила след 1992 година. Нашите институции са доста по-стабилни, но понеже в тези писма се говори за много подробности, трябва да обърнем внимание на тези информации и ако тази информация достигне до европейско ниво, напусне границите на Италия, трябва а, действително да се обърне голямо внимание и всички прокурори трябва да получат нашата подкрепа. Не става въпрос само за господин Диматео. Има и други хора, които са засегнати и можем да разберем точно кои са те. Така че това е сериозна тема и действително трябва да се обединим, трябва да се мобилизираме. Благодаря, госпожо Борселино. действително има още един прокурор от Катенисета, който работи между Палермо и Катенисета. Той се споменава в тези писма и става въпрос за пътя, който изминава въпросното лице в своята охрана. Господин Нютон. Разбира се, е, става въпрос за изключително сериозен въпрос, е, за това ви благодаря, че ни го пояснявате. Питам се, какво би могла да направи нашата комисия и отговорът е нищо. Ние не сме изпълнителна комисия, нямаме правомощия, няма какво да направим и смятам, че с а, е, организирането на изслушване а, при закрити врата а, просто създаваме очаквания, за които няма възможно решение. В нашата работа на тази комисия винаги казваме, това не е италянска комисия. Италия има проблеми, но навсякъде в Европа има проблеми, но съм наистина шокиран, ужасен от това, което чувам. И въпреки това не смятам, че, смятам, че тази комисия трябва да създава очаквания, които не можем да изпълним според мен просто трябва да кажем, че сме наистина загрижени, но имаме а, много друга работа и а, трябва да следваме нашите цели. Ние не сме италианска комисия, няма как да действаме. По отношение на мандата на комисията, разбира се, няма съмнение. Проблемът е другаде. Господин Димател работи върху един закон, възлъва на който беше създадена тази комисия и господин Матео познава много добре мандата на нашата комисия. Но не мисля, че солидарността е достатъчна в повечето случаи. И трябва, както госпожа Борселино каза, трябва да изнесем тази информация на европейско ниво и не искам да се стига до там, да се пролива отново кръв. Вече от една година говорим за действия срещу мафията във всички 27 държави членки. Този проблем не касае само Италия. Просто мафията има изключително силна мрежа в цяла Европа. Тази комисия обработи редица предложения, които влязоха в България, Рума, Унгария и имаме много различни ситуации, с които се занимавахме, които обсъждахме. И това, което мога да кажа, е, че тук става въпрос за човек, който рискува за пореден път живота си, за да промени една съществуваща ситуация. Може би можем да се формулираме по този начин. И бих ви замолила да обърнете особено внимание на това. Разбира се, никой не очаква нашата комисия да направи действително а, нещо конкретно, някакви конкретни мерки, защото така ли че господин Диматео е доста добре охраняван. Просто трябва да обърнем особено внимание на ситуацията. А, искам да кажа друго нещо. Нашата комисия се запозна с процеса на борба срещу мафията в Италия и с законодателството и можахме да си създадем изключително добра представа за нещата. А, като добихме представа не само за ситуацията в Италия, по време на всички изслушвания, които направихме. И това, което се случва в Италия е иллюстрация на връзките на мафията в политиката и в економиката. Има хиляди страници документи, но всъщност прокуратурата разглежда този случай и това е областта на работа на съдията Матео. Ние достатъчно дълго и подробно сме обсъждали тази тема и казахме, че Искаме да се запознаем с документацията във връзка с този процес, не само защото искаме да направим специално обсъждане за ситуацията в Италия. Има много неща, за които трябва да се срамуваме, но това не е темата на а, нашата работа. А, не е достатъчно да кажем, да, ние сме солидарни, но имаме друга работа в момента. Госпожа Матео. Госпожа председател, разбира се, че господин Нютон Дан е прав. Ние не сме законодателна комисия, И мисля, че е добре да надхвърлим проблематиката на Италия. Има магистрати, които са под заплаха. И това въжи и за Италия, и за България, и за други страни. Така че е важно да направим така, че от трибуната на нашата комисия да повдигнем темата и да настоим комисарят да се занимае с съответните въпроси. Мисля, че ситуацията е достатъчно тежка, че Европейската комисия а, да се занимае с нея, да събере а, информация от заплашените магистрати и да реагира. Това е, което можем да направим. Господин Ньютон Дан. Well, uh, um, you know my view. Um, we said no Знаете е, какво смятам. Казахме не на българското а, разследване. Е, не сме се занимали с него. А, казахме не и на други молби. Защо трябва сега да се занимаваме с италиански въпроси, вътрешни италиански въпроси? Както а, казах по-рано, госпожо председател, няма нищо, което да можем да направим. А, вие казахте, дайте да кажем на Европа за този проблем. Добре, ама казваме ли в момента на Европа нещо при положение, че заседанието е при закрити врата? В крайна сметка използваме е, и губим времето, с което разполагаме, за да се занимаем с сериозната част от работата си. Господин Албрехт. Yeah, ähm, Благодаря. Бих искал да поговоря е, за това, че действително ни трябва време, за да обсъдим всички тези теми в е, комисията. Предстои нашия междинен доклад и а, е, трябва да дадем своите заключения и препоръки. А, за това все още не сме имали достатъчно време. И имам чувството, с оглед на дневния ред а, и с оглед на нашите приоритети, а, нямаме достатъчно време, за да се отдадем сериозно на работата си а, и да направим един доклад, който да има достатъчно тежест при обсъжданията и да бъде прият от целия парламент и да има някакви правни последици. Сега от половин час се занимаваме с една конкретна ситуация, а през това време можехме да разгледаме всички изменения към доклада на господин Яколино. Аз специално съм дошъл, за да обсъдим измененията, защото ги смятам за важни. И искам да подкрепя господин Нютън да поставим приоритети при работата си в тази комисия. Разбира се, че е вярно и че е нужно да дадем ясно послание, че ситуацията, която разискваме, е абсолютно неприемлива в Европа и че трябва да извлечем и своите политически изводи. Трябва да вземем обща позиция към всякакви подобни деяния, не само за конкретна ситуация. И трябва да си извлечем полуките и да предприемем действия. Смятам, че това е нашата основна задача. Така че искам да помоля да се съсредоточим върху действително необходимото. Имаме доклада и смятам, че е изключително необходимо да го обсъдим подробно, защото има много гледни точки относно а, съдържанието на доклада и неговата сърцевина и би трябвало да отделим повече време за този вид обсъждания. Затова смятам, че тук не трябва да говорим по други теми, а първо да се опитаме да свършим конкретната работа и задачата на нашата комисия, задачата, която ни е възложена от парламента. Господин, госпожо председател, ще бъда каратък. Компромисните предложения бяха много убедителни. Тук става въпрос за сигурността на магистрати, независимо от това къде работят те. Иначе едва ли ще, ще бъде уместно в Европейския парламент да се създава такава комисия за борба с организираната престъпност, но говорим за цяла Европа. И както моя колега каза, действително би трябвало да разгледаме измененията и компромисните изменения. А, смятам, че това е а, действително нашата задача и разполагаме с някъде около час. Ще разговаряме и с комисията и ще обсъдим важни въпроси и ще разберем дали а, е нужно да се направи допълнително изслушване за, за друга държава членка. Госпожо председател, мисля, че най-шокиращото в информациите, които получихме, е, че италианските служби очевидно не са в състояние да опазят застрашените лица, въпреки конкретните заплахи, които са на лице. И ние не можем да направим нищо а, като членове на тази комисия. Но важното е, че тук имаме държава членка, която не е в състояние да защити гражданите си срещу конкретни заплахи. И за това искам да предложа председателят на комисията да пише на председателя на парламента за това, че тези въпроси трябва да бъдат разглеждани на съвсем различно от а, ниво от нашата комисия. Благодаря, господин Матия. А, госпожа Матия. Е, В такъв случай може да помислим за някакъв компромис между групите и колегите. А именно – да споменем защитата на магистратите и по-конкретно на прокурорите пред Европейската комисия. В крайна сметка в много от държавите членки има заплахи срещу магистрати. Ето и у нас, в моята страна, има заплахи срещу магистрати, които се специализират в борбата срещу тероризма. А, също така в а, на, а, Италия има заплахи срещу магистрати, борещи се с организираната престъпност, така че това е сериозен проблем и просто трябва да се обърнем към комисията, да а, помолим за някакво действие, е, за поне за оценка на ситуацията. А, в крайна сметка, а, както бил многократно каза, тук не можем да се занимаваме с вътрешни въпроси за конкретни страни, е, но на европейско равнище можем да повдигнем въпроса за защитата на отделни граждани. Госпожа Бурселина. Мога само да подкрепя моята колега. Говорим за различни държави членки, въпреки че Италия е в центъра на нашето внимание, но е важно да се види, че в много случаи, в много държави има случаи на магистрати, които е, са заплашвани. И това е рамката, в която ние трябва да мислим. Италия смятам, че направи всичко възможно, за да защити господин Диматео. За съжаление, точно в Сицилия магистратите, които работят срещу мафията, трябва да бъдат особено пазени. Но, както се каза, ако нямаше проблем с мафията и в останалите държави на Европа, нямаше да съществува нашата комисия. И смятам, че това е общ проблем. Благодаря, госпожо Борсалино. Съгласна съм, ще напиша едно писмо с помощта на всички координатори на политическите групи за господин Шулц. И искам още веднъж да подчертая, тук не говорим за неспособността на италианската полиция да защити господин Диматео. Той пътува и се придвижва с три бронирани автомобила. Има въоръжена лична охрана, за да не се повторят събитията от миналото, които дори такива бронирани автомобили бяха взривявани. Аз ще направя така, както предложи госпожа Матия. Ще напиша писмо на господин Шулц и ще видим дали ще можем да предвидим едно изслушване в рамките на времето, с което разполагаме за работа сега преминаваме към четвърта точка на дневния ред. Разполагаме с междинен доклад на господин Яколино. Вече говорихме за това на 18 март. И в момента към този доклад има 744 изменения. Докладчика, докладчиците в сянка и а, вносителите на измененията доста активно поработиха и успяха да анализират всички внесени изменения и успяха да покрият всички тях с компромисни предложения. Днес ще изслушаме различни мнения относно компромисните предложения и ще се опитаме да видим дали всички мнения а, са достатъчно добре отразени в компромисните предложения. Сега ще дам първо думата на господин Яколино, за да представи актуалната ситуация с доклада за 3 минути. След това ще дам за 3 минути думата на докладчиците в Сянка. Сега давам думата на господин Яколино и накрая ще получи още веднъж възможност да реагира на изказванията на колегите в всички останали комисии, които имат отношение към доклада, се промени графика, така че е изтеглено назад гласуването на този доклад. Господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, имаше 744 изменения към моя доклад, като резултат от нашата много конструктивна работа. Те са от всички политически групи. Не мислехме, че ще са толкова много и не очаквахме толкова изменения. Но това е отражение на подкрепата и на интереса, който получихме от 26 до 26 март. Проведохме среща с докладчиците в Сянка. Нашето обсъждане беше много плодотворно и преминахме към следващата фаза от нашата работа. Изработихме 55 компромисни предложения в рамките на последните дни и ги изпратихме на отделните политически групи. Така че в момента има 55 компромисни предложения. Една трета от тях вече са обсъдени, проверени и са приети при последната среща на докладчиците в Сянка вчера. Ще спомена основните от тях. при различните предложения ставаше въпрос за резултатите, които искаме да постигнем с настоящия доклад. Основната предпоставка на доклада е да покаже по какъв начин изглеждат мрежите на мафията, в, които се разпортират в цял свят, как изглеждат те конкретно в Европа. И се опитваме да постигнем един ефект на сплашване. Също така разгледахме законодателството в държавите членки, за да видим къде то е най-напреднало. Проверихме възможността за предприемане на юридически, на правни мерки в различните държави членки. Във връзка с тази тема още веднъж подчертахме колко е важно сътрудничеството в областта на правосъдието с другите държави членки. По отношение на изпирането на пари, поставихме акцент върху дисциплината, Това също е отразено в предложенията за изменения по темата корупция има план за борба с корупцията. Този план а, има характер на система и засяга както а, корупцията в частния, така и в публичния сектор. Като начало подчертаваме колко са важни специфични аспекти, в които се споменават общият поглед, обзорът върху всички чувствителни сектори, в които може да се разпространи корупцията. Например, в връзка с изпирането на пари, това е сътрудничеството с банките, с предприятия, нотариуси и всички те трябва да бъдат въвлечени в мерките срещу е, изпирането на пари, е, това въжи и за трансграничното сътрудничество, което е много важно. Тук трябва да се сътрудничи с Европол, с Евроюст, с Агенцията за основните права. И преди всичко е важно да се обърне внимание на процеса на възлагане на обществени поръчки, където мафията се намесва чрез предприятия, които контролира а, това води до огромни щети. И може да се предприемат мерки за изключване на определени предприятия от такива търгове за възлагане на обществени поръчки в защита на честните предприемачи. Посветихме се и на темата обратно проследяване във връзка с търговията на оръжие. или нелегална търговия с оръжие. Споменахме и темата контрабанда на тютюневи изделия и алкохол във връзка с опазването на общественото здраве. Споменахме също така специално и престъпленията в интернет агенциите, с които трябва да работим, са унези, които а, отговарят за опазването на личните данни или работят с поверителна информация. И тук смятаме, че държавите членки трябва да обменят добри практики и опит. И трябва да се стремим към сътрудничество с трети държави. Много е важна темата обучение трябва да създадем възможности за конструктивен диалог между полицейските сили в различни държави. И тук съдиите и прокурорите трябва да бъдат въвлечени в тази дейност. По темата изпиране на пари, вие знаете, че в последно време получихме някои информации, които показват, какво е економическото значение на този феномен. Тук става въпрос за а, хиляди милиарди. А, това отговаря на целия бюджет за следващия период на планиране 2014-2020 година на Европейския съюз. И става въпрос за пари, които са отклонени нелегално за финансирането на криминални деяния трансграничният аспект е много важен. А, говорихме също така и за трафика на наркотици, говорим, говорихме също така за прекурсорите. Говорихме и за борбата срещу а, трансгранични престъпления, за да можем да опазим вътрешния пазар и економическите интереси на Европейския съюз, като използваме конкретните възможности, с които, с които разполагаме и информациите, с които разполагаме. Можем да си сътрудничим с трети държави. В тази връзка стана ясно колко е важно да се намали бюрокрацията и да се постигне по-голяма прозрачност в областта на обществената, на публичната администрация. Колкото по-прозрачни са процесите, толкова по-вероятно е да се разкрият случаи на корупция. А, говорихме също така за различни конвенции а, във връзка с дейността на банките. Често пъти се споменава или се злоупотребява с банковата тайна, за да се завуалират престъпни транзакции на средства. И тук обръщам внимание на необходимостта за постигане на прозрачност и на превентивни мерки. би било изключително полезно всеки да поеме своята част от отговорността във връзка с предложението във връзка с обществените поръчки и с финансирането на партии ставаше въпрос за кандидатури и за е, това дали някой може да бъде избран или не. Говорихме за принципа на пропорционалност и на субсидиарност в наказателното право и в връзка с теми, касащи културното наследство в държавните членки прането на пари, корупцията са свързани с множество други теми и са взаимно преплетени, така че според нас беше важно да определим санкции или да договорим различни различни мерки в случай на корупция, които да са валидни за всички държави членки. Също така трябва да се спазват ясни времеви графици във връзка с тези мерки. Трябва да обръщаме внимание на това, че не бива да допускаме случаи на корупция да добиват давност в процес, в един наказателен процес. И в края на моя доклад Искам да спомена друга важна тема. Можем да победим мафията, ако успеем да иземем а, имуществото незаконно придобито а, чрез а, престъпна дейност. А, мафията се страхува повече от обедняване, отколкото от а, затвор. И затова смятам, че разбира се, са а, важни. А, важно е лишаването от а, свобода, а, но трябва да ни е ясно, че и от затвора могат да се издават а, заповеди на хората, които са на свобода и които са членове на мафията. И за това е много важно, ако искаме ефективно да се борим с прането на пари, ще бъде изключително от полза създаването на един банков съюз, който в момента се обсъжда. А, абсолютно сме убедени, че превентивното иземане и отнемане на имущество а, ще пресуши ресурси, ще, ще набави ресурси, които не могат да бъдат набавени по друг начин. Разбира се, трябва да се съблюдават конституционните права а, на обвиняемите или на задържаните лица. Говорихме също така и за нелегални залагания на състезания. Има много напредничави закони в някои държави членки, върху които можем да се позовем. Казах, че е важно да говорим и за принудителния труд, който както и трафикът и търговията с хора може да бъде предотвратяван в с, пом- с помощта на директивата на Европейския съюз в тази връзка. Е, и накрая, в заключение, искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на моите колеги от е, секретарията. Работата ни не беше лесна е, и работата върху 744 изменения, които не можехме да си представим в началото в този обем ни принуди да запретнем ръкави, за да постигнем добри резултати. Разбира се, че можем още да подобрим резултатите и след срещата на 17 ти още веднъж ще се срещна с докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Таварш. Благодаря много. На заседанието на координаторите вече казах е, някои неща, но все пак е, а, добре е да направя няколко коментара за това как виждам този доклад и, и ролята на комисията като Целта на тази комисия е да направи препоръки за бъдещи и законодателни мерки на Европейския съюз. Това е много важно. Може да говорим за, конфи... за отнемането на активи от престъпна дейност. Можем да говорим за Европейска прокуратура, за работата на Европол и прочие. И така, този доклад трябва да е силен а, политически. Трябва да се вземат предвид фундаменталните права, върховенството на закона, свободите. Всичко това е много важно за тази политика законодателната комисия можем би е, смятаме, че някои от измененията за гарантирането на свободи е, са излишни, защото тъй или иначе те са споменати в хартата, която трябва да се спазва. Разбира се, отново трябва да повдигнем, тъй като това е от политическо значение, темата за тези права, защото те не са а, излишни. Да, подобрили сме ефективността на борбата срещу организираната престъпност, но има още какво да се направи. Всички го знаем. Става дума за прането на пари, за укриването на данъци, и за прикриването на престъпната дейност. Трябва да се направи нещо. Цифрите, с които разполагаме тук в нашата комисия, които са потвърдени от е, председателя Ван Ромпой, показват, че губим всяка година 1 трилион евро – това е много голяма загуба за обществото. Трябва да го подчертаем в доклада. Има как да бъдем по-ефективни. Това не означава да жертваме всичко за сигурността и да се въоръжим до зъби. винаги трябва да настояваме на основните принципи и свободи. Те трябва да са гарантирани. И така мисля, че е важно това да се включи в доклада. Това е част от нашата задача. Трябва да се покрие и Европол. Това е координационен център за политиките в, различни държави, в различните държави членки, но скоро ще стане агенция. В Комисията по граждански права и свободи, смятаме, че е недопустимо а, да продължава да няма парламентарен контрол върху работата на Европол. Не може да има повече правомощия, повече мерки за сигурност, без това да е обвързано с повече гаранции за демокрация. И така, имаме 15 компромисни изменения. Може би два пъти повече, отколкото предвиждахме в началото. Но в крайна сметка се опитахме да покрием всичко, свързано с основните свободи. Мисля, че това ще е основна наша задача и по-нататък тази вечер след заседанието на докладчите в сянка. Госпожа Матия, благодаря, госпожа председател. Нека първо да поздравя докладчика и всички колеги, които подадоха изменения. над 740 изменения. Никой не очакваше това. Действително докладът привлича голям интерес. имаше а, някои колебания в работата на комисията на вече нещата вървят много продуктивно и сме много доволни, че можахме и че можем да работим по този доклад. Има доста компромисни изменения, изготвени вчера вечерта. И мисля, че е важно да обмислим как точно можем да работим по тези компромисни изменения, за да може наистина да се гарантира борба срещу организираната престъпност, изпирането на пари и в крайна сметка в нашата комисия всички е, работихме много ангажирано по темата. Затова е много важно останалите колеги, които не са участвали в тази дейност и Европейската комисия да си дадат сметка колко посветено сме работили за борбата срещу този бич. Имам добри новини за прозрачността. Докладчикът е, спомена банковата тайна и идеята, че тя, тя трябва да се премахне. Това е добра идея и е добре да остане в текста. Що се отнася до отнемането на активите. Тя също, то също трябва да остане в текста. Това е една от ключовите теми. А колегата Тавареш спомена а, конкретните мерки за сигурност. Мисля, че трябва да се дадат повече правомощия на Европол. А, наскоро бе представен доклада на Европол, в който е, и ви съветвам да го прочетете, е, в който е, цифрите са потрясаещи. човек настръхва, като си даде сметка за мащабите на престъпността. 3600 са организираните престъпни групи в Европа които са ангажирани във всякакви видове престъпност, включително и детска порнография. Така че нашата роля на нашата комисия, на всеки е един депутат в нея е много важна. Трябва да се дадат повече ресурси на Европол. Благодаря, госпожа Матия. Давам думата на колегата Нютон благодаря много, госпожо председател. Три минути имаме само. За това няма да се опитвам да а, обяснявам 75-те си изменения, защото така се пада по секунда и половина за всяко. Това обаче, на което ще се спра, са големите моменти в голямата картина. Това е нещо като а, списък с действия за комисията, какво очакваме от нея да направи, как да води държавите членки а, към предприемането на подходящи действия, защото има по-голяма визия. И така се обръщаме към комисията с моба да предприеме съответните действия и говорим за Европейския съюз като цяло, не като индивидуални държави членки. Следващата ни задача обаче е да информираме, да образуваме нашите колеги в различните групи, защото имаме междинен доклад, който трябва да гласуваме, тъй, че имаме много работа по а, информирането и образованието на нашите колеги. Наистина огромни са а, сумите, а, за които говорим а, в тази престъпна дейност. Вероник току-що говори за а, милиони загубени а, в заетост и милиарди като а, средства. Наистина много сериозен, много дълбок проблем. Трябва да подчертаем това, което ние открихме в нашите изслушвания, липсата на доверие, на обмен на информация, най-обикновено доверие между държавите членки. Няма да ви дам тази информация, защото не, ня, ви нямам доверие. Това е наистина неподходящо. Наистина 60 различни данъчни убежища по света и голяма част за, с срам ще призная, че са защитени от моята държава. Нашият колега Теодор, която подготви доклада за корупция, не е тук сред нас, но наистина отговора на корупцията е прозрачността. Колкото повече знаем за това, което хората правят, толкова по- лесно е да сме прозрачни. аз си спомням една на едно изказването на един премьер в Великобритания преди около 100 години, че всяка мощ, всяка сила, корумпира, но абсолютната сила, корумпира абсолютно. Така че това е нещото, което трябва да имаме предвид, когато се обръщаме към държавите членки, към а, държавните а, глави и съответните органи. А, и да им кажем колко е необходимо да са прозрачни. Трансграничните аспекти са също важни. Цитирахме доклада на Европол. Надявам се и нашата малка делегация, когато се върна от САЩ, да можем да предложим Европол да се превърне в нещо като ФБР с съответните правомощия и с възможността да спира а, трансграничните а, престъпници. Така че подкрепа за доклада на господин Яколино а, и работата на всички останали много сериозна отговорност носим. Благодаря. А, господин Албрехт има думата сега. Благодаря. Искам да се присъединя към казаното от господин Ньютон Дан и госпожа Матио. На първо място, много сериозна е отговорността ни с този доклад и трябва да се обърнем към него както трябва, да покрием всички необходими аспекти. Някои от нас имат задръжки по отношението на създаване на нови задачи, нови правомощия. Има съответните а, кодекси, наказателни, директиви, които покриват различни аспекти от проблематиката, но е много важно да имаме конституционална основа да отчетем различните гледни точки и различните нормативни уредби, с които боравим. Те са много важни. Ако ние а, продължим нататък без конституционалната основа и съответното върховство на закона, ще загубим а, подкрепата на много в Европейския парламент и оттам и държавите членки. Смятам, че това е политическа задача, а, и трябва да следваме пътя по а, тази политическа посока при укриването на данъци, а, доходите и облагите от престъпна дейност, а, трафика на хора беше споменат. Всичко това трябва да бъде обхванато, макар че много от тях бих, много биха предпочели да не подкрепят доклада, само защото липсва едно или друго. Наистина трябва да направим това, всички да знаят, че това е важен доклад, че трябва да се концентрираме върху това, да стъпим на това, което вече разполагаме. Госпожа Матю спомена а, някои важни аспекти. Това, което е много важно за нас, са екипите за съвместно разследване, а това е ежедневното сътрудничество на хора, които работят в разследването и ние трябва да го подкрепим. Господин Нютон спомена, че доверието на полицейските сили е много важно и те трябва да могат да работят заедно върху а, един случай, върху едно наказателно дело. Така че трябва да създадем една обща основа. А, създаването на това доверие се нуждае от обща законодателна рамка. И виждам, че в редица предложения за изменения се изразяват опасенията, че а, сега ние създаваме една обвивка, като възможност за сътрудничество, но ни липсва основата. А тази основа също трябва да е на лице. И както господин Тавареш каза, трябват ни общи правила за конституционни принципи, за основни права, за опазването на личните данни. В момента работим върху реформа на този вид законодателство и всичко това са предпоставки за едно по-добро сътрудничество, което всички ние целим. Ако не успеем да поискаме в рамките на този документ да се създаде тази основа, няма да можем да постигнем по-доброто сътрудничество. И за това смятам, че трябва да се възприемат и да се обединят всички гледни точки именно от е, онези депутати, които не се занимават в ежедневието си с конкретни случаи, с е, мафия, с престъпност и които могат да привнесат една друга гледна точка, гледната точка на техните правни системи. Трябва да се опитаме да включим и тези мнения и позиции. Надявам се, че това ще ни се отдаде и се надявам да постигнем компромиси с е, всички политически групи. Така че, когато нашата комисия внесе един доклад в, за обсъждане в парламента, който се подкрепя от мълцинство в нашата комисия, то смятам, че това не е добре, не е добър процент на подкрепа и не, а, няма легитимност за този доклад. И апелирам към докладчика, към председателя на комисията да постигнем това обединяване около а, другото общо мнение, така че да можем да убедим в правилността на а, показаните от нас стъпки и останалите комисии. Благодаря, господин Садагард. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за а, работата. Det, det er jo altid sådan en rapport, hvor dybt man går ned i forhold. Първо искам да кажа, че тук има един важен проблем – подробностите. Във всяка една от нашите страни, когато има престъпление, се настоява да има повече полиция и по-строги мерки. А всъщност, вместо това, трябва да се занимаем с корените на престъпността, които са много дълбоки. Иначе ще си повтаряме едно и също до безкрай. Много важно е да се занимаем именно с този въпрос. Откъде идва престъпността? Ами, идва от фундаменталното неравенство в нашето общество, което създава идеалната среда за организирана престъпност. Липсата на демокрация, липсата на прозрачност, всички казваме, добре, нека да се премахне банковата тайна. Обаче има и други важни въпроси. И така, струва ми се много важно да се очертаят поне няколко начина да се разрешат тези основни, фундаментални проблеми. Само така можем да направим каквото е да било. Окей, добре, хубаво да има сътрудничество между полицейските органи в Европейския съюз, но престъпността не спира на външните граници. Е, е не, не спира на границите, включително и на външните. В крайна сметка е, има много голяма организирана престъпност. Латинска Америка, Китай, Русия. Така че е много важно, когато говорим за, за сътрудничество между полицейските органи, то да може да се осъществява и отвъд европейските граници, за да може да се е, гарантират мерки и в третите страни, иначе може да се окаже, че тук в Европейския съюз и сътрудничим, но няма сътрудничество с третите страни. Третият важен за нас елемент, подчертан в измененията, които сме подали, е свързан с мобилизирането на гражданското общество. За нас това е важно, защото е, дори да има полицай на всяка улица, пак няма да може да се спре действието на организираната престъпност. Наскоро се сблъскаме с много проблеми и с принудителен труд. Става дума за хора, които са принудени да работят на, на практика в робство, в дадени предприятия или пък в сексуално робство. И всичко това е свързано с организираната престъпност. Така че е важно обществото да се организира и да се бори срещу тази престъпност. Ясно е, че ще преговаряме, че е, нещата са пакет, но мисля, че като цяло процесът беше е, полезен и по конструктивен. Благодаря. Госпожа Барселин. Грация, Йо... Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с казаното от е, Руита Варс. Това не е законодателен доклад и насочеността му е политическа. Така че смятам, че трябва да подходим амбициозно. В тази комисия има много положителна енергия, много силен двигател по отношение на това как тази тема трябва да бъде изнесена в центъра на а, обсъждането в Европа. Искам да предупредя, че а, когато говорим за мафия или организирана престъпност, има много съпротиви, свързани с тези понятия. По-скоро се отрича наличието на мафиотски организации и се прави разлика между организирана престъпност и мафия. Така че трябва първо, първо да изясним, че ние говорим за организирана престъпност с характеристики на а, мафиотска организация. Тоест, това са две различни неща с а, различни а, характеристики и качества, които трябва да бъдат а, правилно разпределени. Второ, ние не говорим за специфични мафиотски образования в различните държави. А, за съжаление, италианската мафия може би има най-голямо значение но тъй като инструментите стават все по-сложни и все по- изискани, този проблем не остава ограничен само до Италия, се разпространява и по света и се задълбочава, така че си позволявам да кажа, че не бива да губим време обсъждайки тази тема, не само възоснова на моята собствена история, моя опит, а просто защото тази тема се вписва в контекста на работата на нашата комисия за борба с организирана престъпност. Не става въпрос в нашата комисия само за борба срещу мафията, а, а комисия като нашата трябва да се занимава с е, всички подобни явления и не смятам, че губим време, когато обсъждаме мерки за противодействие. Смятам, че това е част от работата на наша комисия. И фактът, че имаше толкова много изменения, е, действително ме изненада, но е, защото не очаквах това след нашите първоначални обсъждания принципно няма много участие, когато се обсъждат, когато заседава нашата комисия, но факта, че има толкова много изменения, означава, че много членове на нашата комисия доста така, близо са се запознали с доклада и в подробности са реагирали на него. Разбира се, че винаги може да се стремим към съвършенство и да подобряваме и да включваме неща, които липсват но смятам, че основната ни задача в тази комисия е да бъдем амбициозни и да се опитаме да направим голяма крачка напред в сравнение с нашата изходна позиция. И още веднъж подчертавам, че сътрудничеството е изключително важно, защото когато работим заедно, можем да постигнем винаги по-добри резултати. Благодаря, госпожо Борселин, казва председателката. Абсолютно съм съгласна с казаното от вас. Също така съм съгласна и с изказването на господин Тавариш. Благодаря на господин Яколино най-сърдечно за работата. Аз също бях изненадана от количеството изменения, защото принципно нашите заседания не са от най-добре посетените. Бихме се радвали повече наши колеги да присъстват по време на редовната работа на комисията, защото сме обсъждали вече немалко на брой теми. И почти ми беше обидно в подкрепа на госпожа Борселино, не само защото това е проблем, който аз познавам от моята държава, а защото той е проблем на различни държави от Европейския съюз. И когато тези проблеми се появят в, в Германия, в България, в друга държава, те не са специфичен проблем на, на държавата. когато споменахме това, че си губим времето, може би не бяхме съвсем прави, защото мисля, че нашата комисия носи политическа отговорност по отношение на нашата амбиция. не бива да оставяме прекалено много теми отворени, да се борим за премахване на съмненията и трябва нашата работа да бъде а, възможно най-амбициозната а, и дори да нямаме в момента законодателна роля с а, този доклад, а, трябва да се опитаме да променим ситуацията. все още не сме говорили на въпроса в кои държави какви мафиотски организации съществуват. Това е възможност да обсъдим още една нова тема и това да обогати нашата дискусия в изминалата година и половина. В този смисъл съм абсолютно съгласна. Трябва да се борим срещу корупцията, трябва да имаме общи стандарти, трябва да има прозрачност и тя е необходима точно там, където а, стоят политическите сили. А, трябва да има един непрекъснат ход, един поток на информациите и трябва събраната информация да бъде обработвана и предавана нататък. Защото един процес, който продължава а, важни теми се обсъждат, различни елементи се събират на едно място. Може да допринесе за изясняване на въпроса какво е значението или отражението на действията на мафията върху европейските държави, върху европейския бюджет. Госпожа Малстръм говори за 120 милиарда евро. В пленарна зала се каза, че това е доста скромно предположение. И целият този поток от престъпни деяния, включващи прането на, парани, на пари, все още не е достатъчно в центъра на вниманието на европейските институции. И не бива да се извиняваме с е, липсата на компетентност. Ние носим политическа отговорност. И сега още веднъж давам думата на господин Яколино, за да отговори на въпросите и да коментира. Е, Благодаря, госпожо председател. С е, голям интерес слушах изказванията на колегите. Трябва да кажа, че без съмнение Госпожа Борсалино подчерта това също, че е необходимо политическо споразумение на най-високо ниво, съгласие на най-високо ниво, за да приемем този доклад. И след обсъждането на тези въпроси в нашите заседания, не трябва да се отказваме от това да постигнем един полезен доклад, полезен за държавите членки, за правоохранителните органи и за комисията също, стига тя да има смелостта да действа колкото може по-скоро по инструментите, за които ние говорим. Наистина е необходимо да има общи правосъдни стандарти, обща програма за защита на свидетелите, Колегите споменаха колко е важна работата, която извършихме заедно. Някои говориха за необходимостта в пленарна сесия да се обединим в подкрепа на това. Смятам, че 55 компромисни изменения са добър резултат но освен това има а, наистина споделена готовност а, от всички страни да се постигне добро, а, добър компромис по изменението. Ние трябва да гарантираме основните права и свободи, но в същото време това не би следвало да ограничава действията, които предприемат правоохранителните органи. Тук не говорим за дребни нарушения, говорим за организирана престъпност. Говорим за престъпления, които се организират съвсем сериозно и имат огромно въздействие върху економическата дейност, организирани през времето и последователно. Ето защо трябва да сме с повишена готовност и внимание и да се обединим по тези теми. Ще продължим да работим усилено по тази тема. Благодаря на всички колеги, които взеха отношение и се надявам, че тези, които не се изказаха, ще покажат своята ангажираност, когато се разглежда на 17 май, се гласуват компромисните изменения. Утре заедно с секретарията ще работим по а, едни убедителни изменения. Всеки трябва да а, извърши необходимото, за да постигнем необходимия резултат. Искаме правоохранителните органи да имат възможност да разследват иновативно и ефективно във всички държави членки. Така, това е част от причината в парламента да съществува нашата комисия и това е причината да продължим да работим а, по тази тема. Благодаря, господин Яколино. Благодаря за вашите пояснения и изказване. Ще има друго заседание в 5.30 днес, което ще а, се опита да приближи гледните точки по измененията и а, да приближим гледищата на групата. Благодаря много на господин Яколино. И сега мисля, че е време да преминем към следващата точка на дневния ред, а именно частта за изпирането на пари, укриване на данъци в държавите членки на Европейския съюз и последиците за Европейския съюз. Ще чуем първо а, немската гледна точка на господин Михал Девалт, после от а, Федералната криминална служба на Германия, след това ще чуем а, едни случаи от Харватия, една присъединяваща се държава и след това ще чуем Бригите Унгер, която е професор за а, обществения сектор, економика на обществения сектор в школата, економическото училище в Утрехт, университета в Утрехт. Що се отнася до дебатите, 15 минути на представяне, както обикновено за всеки един от експертите. И след това ще отворим а, за дискусия. След това а, всеки член ще има право на изказване по 3 минути.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 много благодаря за възможността да говоря пред вашата комисия. Моята задача е да говоря за мерки срещу изпиране на пари от немска перспектива и съм подготвила кратко представяне по този въпрос. Първо искам да говоря за общата рамка на действие срещу изпирането на пари, на, на пари в Германия а, имаме различни а, предложения на специалната група за финансови действия. Има, а, разбира се, различни а, директиви, решения на съвета, които са от а, значение за нас. Аз съм. А, представител на Федералната криминална служба и аз отговарям за поставането на стандарти за качество за всички подобни служби по цял свят. Те се възприемат от групата Egmont и водят до по-нататъчно оптимиране на процеса за борба срещу изпирането на пари. искам да спомена специално параграф 261 от наказателния кодекс и законът срещу пране на пари, в което се, което се говори за отговорностите на Федералната криминална служба във връзка с борбата срещу изпиране на пари. А, още от самото начало искам да кажа, че е особено важно да не забравяме, че принципно има два подхода към информацията, свързана с изпирането на пари. Съсредоточаването, концентрацията в моето представене ще бъде върху специалната група за финансови действия, по какъв начин ние получаваме информация от всички, които отговарят за нейното събиране и по какъв начин това води до наказателни мерки, защото често забравяме, че има и един друг много важен подход. А, именно онези, които а, можем да наречем интегрирани а, сили за събиране на информация. Те са част от службите по сигурност и те представляват един друг канал, по който получаваме информация. Ще започна с първата част, именно задачите на криминалните служби в Германия. Това се намира в параграф 10 от закона за борба с изпирането на пари. А, ние събираме сигнали подозрения за пране на пари. А, последно време не говорим а, за сигнали, за съобщения. Това е последното изменение, за да премахнем а, прагът на информаторите да правят такива съобщения към криминалните служби. И всичко, което според нас е основателно подозрение, ние предаваме на разследващите органи. Тоест, ние получаваме, анализираме и предаваме нататък а, информация. Имаме също така и задължението да публикуваме годишни доклади. Също така а, имаме задължението да работим с а, други криминални служби и да информираме за подходите, които използваме при работата си. Така че а, има и други подробности. А, ще спра до тук а, с тях по отношение на ситуацията, в която се намираме. От началото на борбата с прането на пари имаме все по-нарастващ брой съобщения. Последните ни данни са от 2011 година. Имаме почти 13 000 подобни съобщения. За 2012 година една все още не публикувана цифра, но вече е позната, е доста по-висока от тези 13 000 от миналата година. И когато погледна към досегашния си опит с 2013 година, смятам, че броят на тези съобщения все повече ще се увеличава. това, което не беше никак приятно за нас, е, че в медиите имаше реакция в смисъл, понеже има повече съобщения, то случаите на изпиране на прани в Германия също се увеличава. На това място искам да отбележа, че това е неправилно тълкование, защото има много голямо сиво поле, където изобщо случаи на изпиране на прани не стават достояние на обществеността и броят съобщения не означава, че има повече случаи на изпиране на пари, а по-скоро, че нашите служби работят добре. Същото въжи за проблема с употребата на наркотици. Когато изпратим повече колеги, които да работят а, а, на терен, а, по улиците, а, се разкриват много повече случаи. А, тоест, а, тези проблеми стават много видими, а не нарасва техният а, брой. Също така наблюдаваме един феномен общ за останалите държави от е, Европейския съюз, че повечето от съобщенията получаваме от финансовия сектор, а именно над 90% получаваме от кредитните институти и институтите за финансови услуги достигаме 6-7% допълнително на тези 90% това е типично за всички държави членки. Това означава, че имаме проблем, че почти не получаваме сигнали от нефинансовият а, сектор, от а, другите, а, останалите страни, които носят а, отговорност. А, и а, сектора на производството и на услугите не са наясно с а, своята отговорност а, да подават сигнали. Тук, разбира се, трябва да предприемем всичко възможно, за да постигнем подобряване на ситуацията. И в момента работим по този въпрос. Тази седмица ще има среща на координационен кръг на всички надзорни служби, които не са свързани с финансовия сектор, за да могат да се координират мерките в нефинансовия сектор и у нези страни, които също могат да подават информация, различни от финансови институции. Още малко статистика, която се публикува всяка година в нашия годишен доклад най-красноречивите статистики можете да намерите в, на нашия, нашата интернет страница www.bkk.de ще видите общият брой на лица, които, за които е било съобщено на нашата служба. Едно наблюдение, което имаме е, че обикновено статистиките се четат прекалено бързо и за това а, често пъти не разбираме какво означават те. Така че няколко забележки в а, тази връзка. В тази статистика се отразяват а, информациите, които се съдържат вече се съдържат в първоначалното съобщение, което ние получаваме и те не отразяват никакви по-нататъчни проучвания. Ще ви дам един пример а, с а, граждани от а, турска националност. Разбира се, че можем да видим проблем а, в. А, случаите, които касаят турски граждани. Но трябва да се има предвид, че в Германия живее, изклю... живеят изключително много граждани от а, а, турска националност. И в този смисъл изобщо не е очудващо, че а, има толкова голям брой турски граждани, които намират място в а, криминалните статистики и трябва винаги да съотнасяме тези цифри с други цифри, които могат да отразят правилно ситуацията. Искам да спомена и друга възможност за погрешно тълкование. Тук виждаме, например, всички съобщения към Федералната криминална служба в Германия. А, винаги се опитваме да съгласуваме информацията с други служби и получаваме информация от други държави. Това, което често пъти се прави е съмнение с а, други държави, за да видим а, къде се намираме ние. И трябва да си даваме сметка, че е, ние сме част от е, полицейските служби и често пъти получаваме е, и предаваме нататък информация по полицейските канали от и чрез Европол и когато четем тези статистики, трябва да отчитаме и този факт. За какви първични престъпления говорим? В почти всички статистики, които познавам, измамата е на предно място. Повече от 50% от първичните престъпления в Германия са такива. Избрах тези престъпления, защото искам да унагледя сътрудничеството с данъчните служби. 12% от съобщенията, които получаваме и анализираме, а, когато а, видим, че те са основателни, а, ние предаваме нататък на данъчните служби. А, съществува и обратния път. Годишно, например през 2012 година, сме получили от около 300 отделни а, съобщения, информация от страна на данъчното разследване – след като данъчните служби разгледат специално параграф 31б от съответното данъчно законодателство, той им позволява да предадат информация на нас, а ние действаме съгласно член 261 от закона срещу изпиране на пари. Това е един кратък обзор на ситуацията с изпирането на пари от немска перспектива. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Нека сега да дам думата на господин Маркетич, който ще говори за изпирането на пари, укриването на данъци Имате 15 минути общо. Заповядайте. gentlemen, members of the European Parliament, experts, guests. Уважаеми дами и господа, Както виждате, моята задача днес е да поговоря за изпирането на пари и укриването на данъци е, в Харватия. Е, с един конкретен казус става дума за банката Хипо Алпе Адрия и групата Хипо Алпе Адрия е, и изпирането на пари. Аз като разследващ журналист започнах да разследвам известни подозрения, които доведоха до разкриването на така наречения скандал Хипо. Операциите на Хипо в Хрватия започнаха, когато Хипо Адрия банк имаше начален капитал 244 милиона хрватски куни. Тогава те създадоха Хипоапа Адрия Банк Загреб с капитал 1 милиард и 580 милиона хрватски куни. Хипо Клангерфурд в същия момент купи още един хрватски, още една хрватска банка, банка Осиек, с Очевиден капитал от 988 милиона хрватски куни. И аз, като разследвах журналист, веднага си зададох въпроса, добре, откъде идва целият този капитал? Очевидно е, че той идва а, от нелегални източници. Банката Майка, Хипо Алпе Адрия, Клангенфурт беше 100% е, собственик на дъщерните банки. И така въпросът е откъде идваха тези пари. По това време групата Хибо инвестира на Балканите 47,7 е, е, милиарда а, куни като а, кредити. Така че беше ясно. Имаше нещо нелегално. Започнах да разследвам ситуацията. Установих, че в Министерството на финансите на Харватия има специално досие а, по темата ХИПО. Експерти по а, чуждестранни а, валути а, вече бяха разследвали а, ХИПО от 1999 до 2001 година и бяха установили, че повече от, парите за изпиране, повече от операциите за изпиране на пари а, в Хипо Алпе Адрия са политически спонсорирани от висшестоящи държавни служители в Харватия. В момента, в който това е било установено, разследването веднага е било спряно и двама от служителите, които са провеждали това разследване, незабавно са били уволнени, защото са настояли да продължат разследването, поради е, това, че са сметнали, че има достатъчно основания разследването да продължи. Независимо от нарежданията на министъра. Те са настояли. Има изпиране на пари. Обаче парите са дошли от е, правителствени източници. На практика това са пари откраднати от хрватските граждани, от бюджета на хървати. И така, откъде бяха дошли всички тези пари? 14 години се занимавах с разследването на скандала Хипо и стигнах до извода, че парите са дошли от правителството, от публични финанси и от а, тайни сметки. И така, за какви а, публични средства става дума? Голяма част от тези средства бяха дошли от приватизация. Всички пари, които трябваше да влязат в хазната от приватизационния процес през 90-те години, всъщност, вместо да стигнат до държавния бюджет, незабавно бяха са били прехвърлени в тайни сметки в чужбина, контролирани от правителството и от лидерите на управляващата партия. Това са тайни сметки на имена на физически лица контролирани от правителството. От там нататък. Други публични средства бяха свързани с пенсионния фонд. Те, бяха, те са били прехвърлени към Хипо Алпе Адрия. И после се оказа, че не могат да плащат пенсиите в Харватия. Други средства бяха дошли от фонда за сигурност и отбрана и развитие в сметките в този фонд а, се събираха вноски от хървати, живеещи в чужбина, от цялата диаспора, средства, които имаха за цел да помогнат на страната, но всъщност те също са били укрити и ам, прехвърлени към тайни сметки в Хипо груп Алпе Адри. Друга част от средствата бяха дошли от стари спестявания в чуждестранна валута на хрватските граждани. тези пари просто бяха изчезнали в 90-те години и властите бяха казали, че средствата са отишли Загреб, казва оратора, и после не са били върнати в Харватия. Но всъщност повечето всъщност тези средства не са били върнали ти в Харватия. Това е било обяснението, но всъщност те са били прехвърлени към тайни сметки. там нататък държавните фирми а, а, навсякъде, където а, е можело, а, милиарди куни са били прехвърлени от държавни фирми а, и прехвърлени – години наред към тайни сметки на физически лица. Друга част от средствата бяха дошли от фонда, натрупан от приватизацията на държавни жилища през 90-те години отново, вместо да бъдат прехвърлени към държавния бюджет, средствата са били канализирани към тайни сметки в чужбина. Имаше средства и от приватизация на банки, имаше и средства от държавния бюджет, от данъците, които плащат хората – първо те са отивали към Привредна банка Загреб и Загребачка банка Загреб и оттам са били прехвърлени към тайни банки, извинете, към тайни сметки в Хипо Алпе Адрия. Имало е и специални средства, заделени за хървати в Босна и Херцеговина – Обяснението е било, че е необходимо да се подкрепят хрватите в Босна и Херцеговина, но парите отново са били откраднати и прехвърлени към, тай, към тайни сметки. Знаете, може би, и за скандал с Херцеговичка банка. След това, освен публичните средства, има и а, а, средства от а, престъпна дейност, контролирана от правителството. Контрабанда на оръжие, на петрол, на цигари, на наркотици и на отпадъци, включително и токсични отпадъци. И така, от тази престъпна дейност милиарди евро са били прехвърлени към тайни сметки в сътрудничеството с правителството и с босовете на организираната престъпност в Харватия. Знаете за случая Петрач и за случая Заборец, например. Ето виждате мрежата банки, които са участвали в тези операции. През 90-те, е, спомняте си, имаше война на Балканите. Хората се избиваха един друг, разрушаваха домовете си. А същевременно и Туджман и Милошевич са имали съвместни банкови инвестиции в Европа. Да кажем, Франко-Югославската банка в а, а, Париж и а, Югославска банка в Лондон. Те двамата съвместно са управлявали а, тези две банки, финансирани от тайни сметки. В края на 90-те, когато започна разследване на тези две банки, средствата бяха прехвърлени към Хипоалпе Адрия, за да бъдат изпрани. Как беше възможно всичко това? Работи се с подставени лица. А, членове на партията, а, държавни служители, банк, банкови служители, престъпници и а, бизнеса. На практика всички а, а, големи директори на големи предприятия в Харватия, директори на големи банки или на големи, или шефовете на големи престъпни организации са били в схемата. Виждате само някои от имената на тези поставени лица а, в рамките на партията. Ето тук имена на държавни служители, на банкови служители. Всъщност всички управители на големи банки в Харватия са участвали в тези операции по изпирането на пари. Виждате също, че и е, всички големи босове на организираната престъпност в Харватия са работили по укриването на пари за политическия елит. Ето ги е и бизнес. Ето ги е хората от бизнеса. Всички те са участвали и в престъпна дейност. Криминална приватизация, контрабанда на наркотици, на цигари или пък извличане на печалба от войната. От там нататък какво става? Тези средства са били прехвърлени в тайни сметки, изпрани чрез инвестиционни операции, организирани от Хипо Алпе Адрия, инвестиции в Харватия, основно в строителството, но и финансови инвестиции, приватизационни проекти, туристически проекти и прочи. Как ставаше изпирането на пари? Последния начин а, отпускаха се кредити от хипо, хипоалпе адрес. Специално бяха а, създадени инструменти, които да позволяват а, изпирането на пари. И работеше се с дългосрочни кредитни депозити, с инвестиции на допълнителен капитал – към дъщерни банки в Харватия с а, тайни сметки в чужда валута в чужди банки в Европа, а, с инвестиции в ам, туризма, в, в недвижимо имущество, в строителството и а, всъщност всички а, забогатели бързо по време на прехода в Хрватия са обвързани с тази дейност. 55 са тайните фундации само в Лихтенштейн, които са се занимавали с изпирането на пари. През 90-те години се организира нелегално прехвърляне на пари от държавния бюджет и от престъпна дейност към тайни сметки в чужбина. До 1999 година тези финансови ресурси са стигнали в тайни сметки в хипогруп Алпе Адрия в Клагенфурт. От 1995 година до 2007 година постепенно хипо група Алпе Адрия става най-голямата финансова институция, ангажирана в изпирането на пари става един от най-големите банкови партньори на хрватското правителство. Повечето от влиятелните служители на правителството е, са е, били корумпирани от е, хипогруп. е, включително и бившия министър-председател Иво Салфата. Саладър, извинете. Това е начинът по който протичаше изпирането на пари в Харватия. Благодаря. Grazie a lei per questa importantissima esposizione. Adesso... Благодаря за това съществено изказване. 15 минути сега за Бригита Унгер от Университета в Утрехт. Заповядайте. Ladies and gentlemen, thank you for... Дами и господа, благодаря ви за поканата днес. Родена в Австрия с известна харватска, с малко харватска кръв, преподавайки в Нидерландия и то в немско училище, съм особено впечатлена от последното изказване и представяне на колегата. Ще говоря за економическото въздействие на изпирането на пари и а, наскоро ние завършихме един доклад за ефективността на дейностите срещу изпиране на пари а, към а, Европейската комисия още не сме приключили с изследването, за това ще се спра на една точка, останалото ще бъде публикувано. Ние казваме, че има една тенденция много различна в държавите членки, как те прилагат законодателството, прието от Европейския съюз и правилата в тази област и как се а, съставят тези а, криминални служби за финансови разследвания също така какво е наказателното преследване и недокладването и накрая как могат да се а, как може да се стигне до осъдителни присъди и какъв е резултат на всички 27 държави. Сега ще се спра само а, на темата за разликата между укриването на данъци и изпирането на пари. На първо място обемите ако всички средства от корупция и а, укрити средства а, се насочат, къде биха отишли? Те биха отишли в тези а, държави, които виждате в а, червено. Ако сте запознати с географията, ще си кажете веднага, че става въпрос за западните богати държави, които привличат тези обеми. А отдолу ще видите, че Кипър не е в този списък. Следващата карта е малко по-добра. Това е процент от БВП. Средствата като процент от БВП заплахата като размер от БВП. Тук виждате, че малките държави са по-заплашени. Кипър се вижда тук като една червена точка. Също Естония, Латвия, там се привличат много сериозни обеми в сравнение с техния размер. така че изпирането на средства в големи обеми е проблем на богатите, големите държави. 80 2006 е първото законодателство в Съединените щати в областта на изпирането на средства. Тогава ние не бяхме и чували. Не, че не се опитваха държавите да а, действат по този начин с измами в финансовата област. Просто нямахме такива държави. Тогава големите държави, богатите държави в а, света а, се присъединиха към това споразумение. И в момента има само 4 държави, които не са покрити а, от а, а, тази област. Другите са или членове на работната група за финансови действия или на някакви регионални организации. Също така много се разшири а, обхвата, аз го наричам от Алкапоне до Алке, Алкайда, тъй като първоначално ставаше въпрос за пари от мафията, корупция, а, а сега става въпрос за данъчни престъпления, финансиране на тероризма, все повече теми се покриват. И а, като виждаме колко много заинтересовани страни и вътрешна а, а, опозиция има, а, виждаме и колко бързо се разпространява тази тема. Много а, от а, юристите в Европейския съюз са изключително заинтересовани от а, темата за. А, личните данни и конфиденциалността. Например, ако вие като адвокат сте свързани с... идва към вас клиент, който знаете, че се занимава с изпиране на пари, дали сте задължен да докладвате за това. Много важно е да се възстановяват средства и събирането на такива средства и активи, може би е една а, видима дейност, която ще стигне до интересите на много страни. Създаването на черни списъци от страна на работната група за финансови действия, ако не спазите правилата, се каза, а, ще се включи, ще бъдете включени в черния списък и Съединените щати няма да а, имат бизнес отношения с вас, което наистина ще ви накърни. А, това са наистина списъците от 2000-та, 2001 година, а сега виждате списъка от 2006 година. Миянмар беше последната а, държава, а, а сега имаме един по- а, различен цветово списък, който прави известни разгранича... разграничения. В момента има две държави, Иран и Северна Корея, които са в черния списък, враговете на Съединените щати, 15 с сериозни а, недостатъци, включително Турция, тя е член на работната група за финансови действия. Много държави правят усилия да се изключат от списъка, включително Германия, която беше критикувана за това, че няма достатъчно доклади в работната група за финансови действия. Те явно го възприемат като много сериозно. Всъщност това беше натиск, който дойде не от Европейския съюз, не от Европейската директива, а от страна на работна група за финансови действия. Когато анализираме 27-те държави членки, не беше а, ясно дали това изпиране на парични средства е с цел а, финансиране на корупция или а, наркотици, не беше ясно. И така, когато разгледахме доколко е богата даже на дадена държава, например БВП на глава от населението и сивата економика, която имаме като а, размер държавата, се вижда, че финансирането на на наркотици е при държавите, по-бедните държави, а при и укриването на данъци става въпрос за по-скоро големите, по-богатите държави. Такова е разпределението в много държави от Европейския съюз. В ОИСР също има списък на а, данъчни обежища. Това не е европейска а, карта. А, тук сме а, отляво, защото е два австралийска карта и а, Лихтенштайн е включен тук, а, Айлавмен, Монако, Андора, Гибортар в а, ляво на картата, но виждате тук списък на малките държави, а в предишния списък имаше много големи държави, като загриженост по отношение на а, данъчните обежища. Кипър, между другото, вече не е в този списък. Защо приходите от данъци и данъчните обежища са такъв голям въпрос в момента? Защото виждаме, че след финансовата криза държавите трябва да спестяват средства, трябва да бъдат намалени разходите на а, обществения сектор, но в същото време виждаме, че също така изпадат и данъчните приходи като процент от БВП пада тази синя линия, която виждате. т.е. от политическа гледна точка, точка е много важно да се събират повече данъци, за да има повече средства за много държави в Европейския съюз. Също така и имаме измерване а, за дан... укриването на данъци и виждаме, че то се увеличава в Европейския съюз. Това са 6 държави. А, укриването на данци се повишава напоследък във всички тези държави след финансовата криза. За мен проблемът беше какво означава данъчно престъпление, какво означава укриване и какво означава избягване на данъци, на кое трябва да се спрем. В предложението за четвъртата европейска директива, което вероятно сте разглеждали или ще разгледате, там се е, включва като е, таксо, данъчното престъпление като първично престъпление, а не укриването на данъци. Аз не бях много доволна, защо, защото не е включено укриването на данъци. когато разгледаме, да речем, Starbucks и други такива големи фирми в една да речем, от най-скъпите държави, като Швейцария, която не отглежда а, кафе, там е, е ясно, че не става въпрос за укриване на данъци, става въпрос за избягване. И смятам, че в Великобритания, в парламента много правилно се заклейми тази практика, защото аз също а, знам сега, че когато си купувам кафе от Starbucks, те избягват данъци. Това не е добре. Също така по този начин в Германия се именуват конкретни хора, лица. Един футболист беше в Германия. Така че е ясно за всички, че данците са цената, която плащаме за цивилизованото общество. Това не е някакво малко нарушение. Това е истинско престъпление, защото така лишаваме а, о, лишаваме публичния сектор от необходимите средства, за да изпълнява своите цели. А, разликата между укриване и избягване на данъци. Дали избягването е, на данъци е първично престъпление а, за изпиране на средства? Тук съм включила Германия, Австрия, Швейцария и Нидерландия. Там установих, че измамата, финансовата измама е предикатно първично престъпление в три от държавите така че тук не са обаче включени частните, в частния сектор. А в Нидерландия пък избягването на данъци е нарушение, не престъпление. Така че за мен, за мен ясното е, че данъчната измама, която е първичното престъпление за изпиране на пари, а, това трябва да бъде действително престъпление, а не нарушение. А, да речем, когато имаме конкретни лица, като немския футболист, той а, може ли да бъде преследван съдебно за изпиране на средства или не, в зависимост от държавата, а, е това дали данъчната измама е а, нарушение или престъпление. Има разлика в различните държави. Кипър не разбрах напълно дебата. Казваше се, че Кипър има а, руски пари изпрани от а, избягване на данци. За мен това бяха три съвсем различни задачи, три различни аспекта. На първо място това са твърде големи банки, лайки банк, 700% от БВП. Финансовия а, пазар е пет пъти по-голям от реалната економика, което е проблем а, и а, корен на финансовата криза, която имаме, защото толкова са се издули банките, те имат толкова средства, защото не могат да дават средства на бизнеса, тъй като те са вече отписани средства. Това са и част от проблемите на Исландия, на Ирландия и на Кипър. Но втория довод, че става въпрос за, за данъчното избягване, а, на капитали от а, руски олигархи, за мен а, това е проблем на господин Путин, а не а, наш проблем ни най-малко. И третия довод, че става въпрос за изпиране на пари, много ме озадачи, защото Кипър е а, горе-долу на средно ниво по отношение на политиката в областта на изпиране на пари, същото качество като дейности, против изпирането на пари, като другите държави. Така че микса от тези три довода руски средства, изпирани през банките, изобщо не го разбрах. А, много странно ми се стори и според мен а, направи дебат е изключително морално а, ангажиран и не се занима по същество с условията в Кипър. А, според мен, като че ли с новите изменения, укриването данци няма да се преследва наказателно в много държави. С офшор а, действията и с новите медии имаме нов растеж, ново измерение на заплахата от а, укриване на данъци. Това може да даде една изцяло нова мотивация на избягващите данъци, укриващите данъци да действат в още по-голям мащаб. Аз изключително уважавам извършното от медиите като цитиране на имена и чер... черни списъци все повече в последните години, отколкото преди. борбата с, изпирането на пари трябва да бъде легитимна и с тази цел трябва да бъде по-видима. Събраните средства трябва да са в полза на дебата и борбата за срещу изпирането на средства. Трябват ни надежни, сравними статистики, както и за наказателните присъди, конфискира, конфискираните средства и активи, за да се а, измери успеха, да се покаже успеха, но също така искам да ви предупредя за заплахата от издуването на средства. Да речем, Германия беше критикувана за това, че няма голям брой доклади, а в Европейския съюз можем а, да покажем колко лесно могат да се а, пратят повече доклади. Ако, да речем, някой каже на банките, докладвайте не всеки веднъж на ден, а всяка транзакция, всяка а, финансова операция отделно. И така, хоп, стават а, броя на докладите, а, увеличава се броя на докладите. Така че, зависи от организацията на работата. Може да се предават доклади в групи. Не е нужно да има по-голям брой а, доклади. Така че ето, Германия се съобрази с тази препоръка и сега има съмнение, че, има, че са се увеличили е, обемите на изпирани а, е, средства. И накрая смятам, че е много важно да се избягат черните списъци. Те не са успешни когато се извършват от международни организации, те имат натиск от, държави, от другите държави. Например, Съединените щати никога не са обсъждани, не са включени в какъвто и да било черен списък. Не, че трябва, но смятам, че всички държави трябва да бъдат разгледани. Смятам, че трябва да се фокусираме върху добрите практики, да се хвалят а, отличниците, добрите и да се. А, изобличават а, нарушителите, трябва да убедим държавите, министерствата, финансовите а, звена и всички останали, че това е много важен момент за борба с престъпността. Също така смятам, че трябва да поясним от европейска гледна точка, че силата на Европа не е да имаме американски стил и подход за един размер за всички. Европа винаги е била различна. Европа исторически е създавала институциите си, много различни ам, нормативни системи, а, римски, френската. Те не могат изведнъж да имат един и същи стандарт за изпиране на пари това, което открихме в нашето изследване, са четири вида Европа. Та, един вид, където има много сериозни трудности за прилагане на стандарти в областта на изпирането на пари, защото чисто и просто тяхната нормативна система не пасва на това двойно наказване веднъж за престъплението и втори път за средствата от него. Например, в Германия много е трудно да се интегрират тези стандарти. Имаме държави, в които са се присъединили наскоро и все още създават своите институции, не може изпирането на пари да е първият им приоритет и естествено, че нямат експертизата да се справят с тези сложни закони. Ето защо става въпрос за чисто юридически проблеми, за това как да се прилагат тези държави. Те копират дирек... Европейската директива, но това не означава, че тя ще бъде приложена по някакъв начин на място. Имаме също така Нидерландия, Люксембург и Кипър, една друга група, където Има много големи финансови пазари, които са от конкретни международни групи. В този смисъл Европа е разнородна и не можем да очакваме един стандарт за всички моментално бъде приложен. Още повече, че в Европа имаме доста сериозни а, цифри и смятам, че е важно да видим добрите държави. Ето Естония, не можем да, не можеш да платиш в брой. А, дори в таксито ще те накара да си платиш с карта. Там почти няма а, пари в брой. Аз бих нарекла това добра практика и смятам, че а, може да се получим едни от други и да разработим нещо, което е европейски стил. А, борба с изпирането на средства, а не американския стил за нарушени и благодаря, госпожо Унгър. Сега искам да открия дискусията и ще дам първо думата на господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Чухме трите представения на тримата оратора и това е изключително добра информация която можем да получим преди окончателното обсъждане на измененията в доклада на нашата комисия. За да можем да предадем на нашите колеги от парламента и на комисията едно добро предложение под формата на доклад. Видяхме как прането на пари може да бъде класифицирано като престъпление, но също така, че е престъпление укриването на данъци и избягването на данъци. След това чухме информация за данъчните обежища, които очевидно са по-малко на брой, отколкото информацията, която ние имахме, е по-малко от 16, като разбира се, развитието в този сектор е динамичен. И понякога правим компромиси, които не са последователни. Европа дълго обсъжда надзора на банките. Говорихме за банковия съюз на втора инстанция. Искам да попитам нашите оратори а, какво е тяхното мнение за необходимостта от премахване на банковата тайна, особено с оглед на изнесената от втория оратор информация, защото една възможна стъпка за нас би могла да бъде да апелираме за отмяна на банковата тайна, защото по този начин е било възможно предвижването на големи средства, много пари. И в много държави банките очевидно са сътрудничили. Благодаря. Давам думата на господин Нютон. Благодаря. Наистина три чудесни представения. Много бързи въпроси от моя страна. Господин Девалт, от този голям брой доклади, който вие споменахте и може би хиляди пъти по-голям броя може да е, както разбрахме госпожа Онгер. Но колко от тези доклади водят до санкции, водят до а, преследване? Едно е да бъдат изпратени докладите, друго е да се действа по тях. Това е, което ни интересува. Второ място, какъв е ангажимента ви? Тоест, какво предлагате ние да препоръчаме комисията като изменения на европейско ниво? Много интересна презентация, наистина. Към а, нашия харватски журналист, а, страхувам се да произнеса а, името, още не се е присъединила Харватия и затова не знам точно как да четем имената още, но и това ще се научим. А, имаше ли заплаха за вас в целият този процес? Как, а, как всичко това се отнесе към вас? Защото е рискована работата ви. Заплашваха ли ви? И също така и към вас въпроса. Какво а, смятате, че нашата комисия трябва да препоръча на комисията? И накрая към професор Унгер. Много а, ценна информация. Надявам се, че ще ни изпратите резултатите, за да ги умислим малко повече, но два бързи въпроса. Първо, четири държави само а, споменахте, които не, се, е, не спазват а, а, е, условията на работната група с финансови действия. А, за какво точно става въпрос? И на второ място същия въпрос. Какви са препоръките, които смятате, че ние трябва да отправим към комисията? Господин Сондергард, има думата. Благодаря и аз искам да благодаря най-сърдечно за много интересните презентации. А, благодаря ви също така и за а, отделните слайдове, на които ни представихте информацията. Имам въпроси към а, професор Унгър. А, вие правите предложение за съставането на бели списъци. Смятам, че това е добро предложение. Разбира се, че има проблеми с черните списъци, защото а, там може да се упражни политическо внимание, е, влияние, но смятам, че те изпълняват една известна а, роля и а, някои неща са променени благодарение на черните списъци. А, не бихте ли се съгласили с мен, с мен че черните списъци също имат значение. И втория ми въпрос е свързан с добрите практики. Понякога бързо се вижда, че имаме две възможности да хармонизираме законодателството и съдебните системи и от друга страна да прилагаме добри практики. За мен понякога ми звучи е, малко несериозно, недостатъчно солидно. Какъв е вашия възглед? Как гледате вие на прилагането на добри практики? И към господин Магетич и опитът на Харватия. Доколкото аз знам, тази история е изключително интересна, която вие ни представихте. А, и въпреки това ми се струва или се питам дали не липсва нещо, защото всичките тези пари, всички тези банки са работили, са действали в продължение на години, от, 2, от 95-та година до 2007 Твърдите, че правителството е знаело, затова и е участвало, но междувременно са се сменили няколко правителства до 2007 година няколко правителства се смениха. Имаше социал-демократическо, имаше консервативно правителство. И това, което вие казвате е, че няма значение кои политици са на власт, системата продължава да съществува. тоест, става дума за много повече от пари. А, Става въпрос за система, която работи от само себе си и няма значение кой ще е на власт. Съответната партия и политици контролират системата. И също така се питам какво се случва с парите, които са в владение на съответните хора. Те още ли са в обращение в Харватия и дали тази Харватия ще приемем ние в Европейския съюз и дали тези средства, които са протекли между 1995 и 2007 година, сега в момента са под контрол. Би било интересно да чуем малко повече подробности от вас и благодарности на тримата оратори. Благодаря, господин Бургецио. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос на господин, за господин Девалт. Дали можете да ни дадете малко повече информация за един важен според мен аспект във връзка с борбата срещу изпирането на пари? това, което се наблюдава от страна на обсерваторията във връзка с изпирането пари, на пари от наркотици и от действия на мафията. Много експерти твърдят, че принципно не е възможно да се изпарат такива огромни суми, без съответната подкрепа на банковата система. Каква, какви са изводите от вашите разследвания, от вашата работа? когато изброявахте различните, различни националности, за мен беше изненадващо, че освен руснаци и турци, които бяха споменати, не споменавате нищо за италианската мафия гледа ли се на италианската мафия като на някаква организация призрак в Германия? Защото има съобщения, че италианската мафия се опитва да пусне корени в немската економика. За това говорят данните от а, италианският орган наблюдател, полицията, карбиниерите и те говорят за пълно проникване на мафиотските организации в Германия. Спомням си едно много интересно съобщение. Получих тази информация, когато се занимавах с проучване на военните сили в Италия и в, във връзка с Втората световна война, разбрах, че в концентрационни лагери процъфтявала търговията с оръжия и с наркотици. когато говорим за свободна економика, а, която има много повече възможности за действие, отколкото една такава затворена среда, какъвто един а, концлагер. А, дали това не увеличава престъпните действия? И смятам, че а, този, е, това раково образование, този тумор на италианската мафия вече е достатъчно е, е пуснал корени в Германия. Смятам, че всички информации, които чухме, са изключително важни и трябва да се знаят в едно демократично общество. Много е важен диалогът с всички звена, които водят съответните разследвания. Така че въпросът ми е, има ли според вас възможност подобни парични потоци да продължават да съществуват, особено в Харватия, дали те още присъстват в економиката? И има ли остатъчен риск? Финансовите потоци в а, държави в процес на присъединяване а, все още с, а, са в обращение. А, и трябва ли да се опасяваме? Това е важен въпрос. Също така искам да попитам дали според вас е, трябва да се предаде информация към Олаф е, благодарение и чрез нашата комисия. Благодаря, господин Бургецио. В е, рамките на нашето изслушване давам първо думата на координаторите. Госпожа Вайлер. благодаря. Тук обаче аз замествам госпожа Юнг от социалистите и демократите. Може би ще се оговорим писменно как да процедираме следващия път. Първият ми въпрос е към хърватския журналист. Бяхме на посещение с комисията по вътрешния пазар в Харватия и се информирахме относно възлагането на обществени поръчки, други въпроси и смятахме, че ситуацията в Харватия доста се е подобрила. Смятате че ли, че всички тези проблеми от миналото вече са отстранени и че виновните са наказани, парите са конфискувани? Предполагам, че продължавате да следите ситуацията. Въпреки, че Харватия така или иначе ще се присъедини към Европейския съюз, но за нас все пак би било полезно да знаем от вас дали нещо се е променило, каква е, е актуалната ситуация знаем за миналото, че, че в миналото и Германия била въвлечена в скандала с Хипоалпа Адрия, една банка от Южна Германия. Така че въпросът ми е как изглеждат нещата в момента в Харватия. Вторият ми въпрос е към останалите двама оратори, към професор, към доктор Унгър Стори ми се е противоречиво, че казвате, че посочването с пръсти и предизвикването на засарамване е а, положително и има ефект. А, това работи в положителна посока, даването на добри примери, както, например, прави ОИСР, а, тя дава добри примери. А, от друга страна, а, твърдяхте, че а, има и отрицателен ефект. Може ли да обясните това? И второ, финансовата криза а, беше м, изключителен двигател за това в редица държави членки, Лихтенштайн, в Латинска Америка и други данъчни а, оазиси. А, темата пране на пари станала много актуална. Сега като че ли обществото се опитва да се защити. И тук в Европейския съюз имаше специална група демонстранти, които протестираха в Франкфурт срещу тези феномени. Това показва, че обществото вече не приема тези феномени, данъчни измами и изпиране на пари. Това вече не са дребни нарушения, Както от гледна точка на държавата, така и от гледна точка на гражданите, защото държавата съкръщава социални придобивки, социални услуги а, и в същото време се опитва да контролира публичните финанси. И последният ми въпрос към а, представителят на Германия. Аз също смятам, че статистиките са чудесно нещо, а, но трябва те да бъдат и достатъчно съдържателни, не само да изнасяме цифри. Не, нямате ли вие а, впечатлението, че а, последните а, дискусии в Германия във връзка с случая на господин Хърнес, а, който е укривал данъци, а, смятате ли, че немската система е прекалено разпокъсана а, и се извършва без връзка в отделните федерални провинции. И в крайна сметка местата, на които се разследват тези престъпления, нямат никаква полза от това да ги разкриват, защото парите попадат в държавата, т.е. провинциите трябва да дават изетите средства на провинциите. Ние споменахме различните правомощия и че има прекалено много структури, които отчасти се припокриват и такива, които изобщо не се застъпват. В крайна сметка ние сме оптимистични, че Европейският съюз а, има достатъчно сила и достатъчно политически възможности, за да допринесе за разрешаването на проблемите с изпирането на пари, корупция и данъчни измами. Смятате ли, че би било полезно, ако има Европейска прокуратура, така както ние я планираме? Разбира се, че трябва да имаме предвид, че различните държави имат различни традиции но въпреки това трансгранични престъпления не могат да бъдат преследвани национално и трансграничното сътрудничество би било подходящо за тяхното разрешаване. Благодаря, госпожо Вайлер. Сега секретариатът ми каза, че ще получим писменно изказването на госпожа Файон. Искам да дам сега думата за отговор на нашите оратори и ще спазим поредността на изказванията. Ще давам думата на господин Девалт, след това на господин Магетич и след това госпожа Унгър. Давам думата на господин Девалт. Благодаря за многото въпроси. Първият комплекс от въпроси, насочени към мен, бяха за подобренията, които за сега се виждат или които, към които можем да се стремим, например, чрез премахването на банковата тайна, какво би, каква била, би била ползата от това. Това е доста обширен кръг от е, въпроси. И те стигат е, доста отвъд е, чистото премахване на банковата тайна. Когато информациите не са достоверни или са стари, тогава имаме проблем. Защото когато говорим за изпиране на пране, а, имаме работа с трансграничен феномен, който е много динамичен също така. Защото ако в момента на моята сметка се преведат няколко милиона, в рамките на следващия час мога да ги разпратя по всички точки на света. И за да затрудня още повече разследването, мога да раздробя тези операции допълнително, мога да използвам всякакви услуги, които се предлагат в интернет, които мога да си купя за жълти стотинки, извинявам се за израза. И мога в рамките на днешния следобят да стана горд собственик на много, множество предприятия. Така че когато се прибера вкъщи да притежавам 12 предприятия, без да съм инвестирал огромни суми, а, само давайки информацията, че имам едни свободни пари и тогава веднага ще се намерят хора, които да а, посредничат за мен и да ми предложат една комплексна услуга, независимо в кой сектор искам да инвестирам. А, по този начин мога да стана директор на банка днес след обяда. И за да ви дам идея за мащаба, нали, тук трябва да инвестирам малко повече от няколко стотин евро, но за една пет цифрена сума това е възможно. Това е основният проблем, с който се сблъскваме. За да улесним малко работата си като правоохранителни органи, можем да разгледаме а, различни случаи. Този случай, който ни беше представен, а, до някъде е типичен. Имаме нужда от а, данни от банката. А, в Германия облегчаващо обстоятелство е, че има един банков регистр. И това, което а, колегите ни от Унгария са направили, също е добра практика. Защото няма да намерите нито един разследващ а, орган, който ще ви каже, че това не е от полза. Защо не го въведем в целия Европейски съюз? Има и други възможности, и други регистри, които биха облегчили изключително много работата на разследващите органи. И в Европа има множество такива добри практики. Не трябва да гледаме много далеч по света. Има достатъчно в Европа. И когато видя, че в Испания, в рамките на голяма акция преди няколко години, бяха иззети множество недвижими имоти на престъпни организации, благодарение на Централния регистр на недвижими имоти, който съществува в Испания. Защо нямаме такива в цяла Европа? Защо нямаме регистри на застрахователните организации? Всичко това изключително много би улеснило работата ни. И изобщо не трябва да навлизаме в някакви сложни конструкции, а, просто трябва да прокараме тази политика. Второ, идентифицирането. Това е централната точка, когато говорим за финансови операции. Когато не можем да идентифицираме а, съответното лице, никога не можем да напреднем като разследващи органи. Това ни струва изключително много усилия и за това е толкова важно. Наскоро се водиха ожесточени дискусии във връзка с електронните инструменти на плащане, които сега излизат на пазара. Има много начини и ако не искате ние да загубим всички възможности да разследване на това място, трябва да е възможно да се идентифицират субектите на транзакциите. За съжаление, знам за много такива маркетингови компании, които чудесно идентифицират адресатите си не се оставяйте да се заслепите от адреси, телефони и така нататък, които изглеждат като че ли са на разположение. Но всички тези данни трябва да бъдат а, а, сведени до а, едно лице, което да може да се определи а, по недвусмислен начин. Това изобщо не е лесно. А, и нататък а, професор Унгер спомена, че в момента правим първата стъпка за а, с, а, оценяване в световен мащаб на работата на разследващите органи и едва ли е останала някоя държава, която да не спазва основни изисквания. Проблемът е в, в спазването и в практикуването на тези норми. Това е много, много важно и тук искам да спра с предложенията за подобряване. Говорихме за идентифицирането, това е единия аспект. Но кой е, е действителният собственик е много, е, много важно. И така нареченият бенефициер, собственик, не е упоменат в, никъде в нормативната уредба, въпреки че това е планирано. И от страна на правоохранителните органи може да се попита какви са. какви са ежедневните проблеми, защото а, принципно като че ли тези проблеми не съществуват, но де-факто ги има. И а, сега ще спрем спра на следващия въпрос. Доколко а, са успешни а, и какъв брой съобщения действително водят а, до а, истински наказания? Тук а, е много важно какво е качеството на съобщението, каква е достоверността. И разбира се, че а, има държави, които а, броят по различен начин а, съобщенията. Ние не броим транзакциите, а, ние броим случаите, които, за които ни се съобщава. И а, тези съвкупности от а, съобщения могат а, да бъдат а, с различен размер. Те са средно до големи. И когато имаме такива съобщения, обикновено се стига и до наказателни мерки. Нямам статистика, но можете да се информирате на нашата интернет страница. ясно е, че от създаването на нашото звено за финансово разузнаване, в по-малко от 10% от случаите Имаме случаи, които не оставят никакво съмнение. Всички останали случаи и съобщения са свързани с известни съмнения. зададохте ми още един въпрос. Какви предложения за, за подобрения имам? ще спомена един документ за а, звената за финансово разузнаване от 27-те държави. Ние направихме предложение за бъдещото законодателство а, задължително за всички 27 държави членки. А, по отношение на обемът а, на парите а, в Германия, които попадат в категорията изпиране на пари. всъщност е, нямаме надежни данни, не можем да кажем е, нищо сигурно в тази връзка. Една възможност е да кажем колко средства са генерирани от престъпни дейности в Германия, но това разбира се изобщо не е целият обем пари, които се изпират, защото пари могат да се парат през Германия, а престъпни средства могат да бъдат инвестирани в Германия и да идват отвън. Така че в този смисъл по-скоро е важно доколко е успешна системата в Германия, без да мога да кажа нищо за целия обем. И който се аргументира добре и който действа праволинейно, трябва да признае за съществуването за всички тези проблеми и за това, че в крайна сметка не може да се каже за какъв обем говорим. По отношение на корените на италианската мафия в Германия, тук сме изправени пред проблем, който следим от години. В началото на моето представене казах съвсем накратко медиите, това е феномен, върху който не можем да повлияем и като че ли е мода. Бих се обзаложил, че през следващите седмици в медиите отново, отново ще се говори за това колко средства на италиански мафиоти ще се инвестират в Германия или ще бъдат изпрани в Германия. Но това, което мога да кажа и имам факти и това, което, зад което мога да застана е, че а, ние обменяме професионална информация с италиански колеги и сме изяснили, че ако те имат молба, тя трябва да е конкретна, трябва да е актуална и ние ще проследим всяко съобщение, което получим от италианските колеги. По въпроса възможности за пране на пари. Най-очевидният пример в концентрационните лагери, което вие споменахте. Тази ситуация ни е позната в, от затворите в Германия и тук може да се каже, че е практически невъзможно да се предотвратят всякакви криминални действия в затворите никъде по света не е възможно да се предотврати търговията с наркотици, например. Тоест, е, на нашето общество е невъзможно предотвратяването на престъпления от този характер на 100%. А по отношение на нашата толерантност е, и на ограниченията, които налагаме във връзка с изпирането на пари и по отношение на възможностите на е, наказателните органи, винаги трябва да балансираме между а, индивидуалните права и свободи и възможностите на официалните служби. И самият аз често пъти се ядосвам от а, липсата на по-ефективни инструменти, които да използваме а, в а, разследванията си. А, но от друга страна всички ние сме граждани на а, държава и можем да станем обект на разследване. Така че ако се ограничат прекалено много индивидуалните свободи, например, въведат се, въведе се централен регистр на всички банкови сметки, това би отишло твърдо далеч. А други хора се опасяват, например, от задържането и съхраняването на данни и възможността на разследващите органи да използват тези данни в рамките на разследвания. Така че, когато разследваме случаи на изпиране на, пар... на пари, често пъти разследваме а, стари а, престъпления и съмнения, които се а, обособяват с течение на времето. А, например, един разследващ журналист първо има съмнения, които след това се засилват, след което а, се фокусират а, и на това място идва нашата роля и ние започваме разследване. А, и има данни, от които ние се нуждаем. И ако тези данни не се съхраняват някъде, ние нямаме достъп до тях, а в много държави подобни данни изчезват след доста кратко време и не са на разположение. За нас не е възможно да напреднем с разследването си и тук самият аз бих искал да постигнем съответната хармонизация на а, процедурите в тази област, така че да можем да разполагаме с малко по-стари данни. А, посочване с пръсти, сарамване, от друга страна даване на добри примери, това действително са възможности, с които разполагаме. Добрите примери а, са чудесен начин да се повиши мотивацията в обществото и а, да се повиши, така да се каже, имиджа на хората, които работят в областта на превенцията на изпирането на пари. А, но от друга страна, трябва да се посочват грешките в системата. Ще ви дам един пример. В групата Егмонт. имахме проблем с една държава членка, която не предостави данни на останалите държави във връзка с банковата тайна и групата Егмонт упражни натиск върху тази държава е, и в момента смятаме, че адаптирането на системата в въпросната държава членка на и хармонизирането с европейската система ще бъде направено. И последния въпрос във връзка с структурите в Германия. Действително в нашата федерална държава този въпрос често се задава. Аз смятам, че сме свикнали с нашата система, без да ни харесва изцяло. И Смятам, че всички данни могат да се обобщят достатъчно добре а, на федерално ниво. А, дори да няма хомогенна структура, а, а да има подструктури, и трябва да се срещате с всички отделни звена и структури. Това е възможно и това правим в момента така че от от една страна а, ние сме се примирили, въпреки че не може да се каже така, ние работим доста добре с а, наличната система, с а, федеративната система и сме създали достатъчно добре организирани, а, институционализирани възможности за среща и за обмен на информация между полицейските служби. Сътрудничим си с съответните служби, с данъчните, данъчното разследване. Така че смятам, че сме намерили добър начин за обмен на важните за нас информации, което не означава, че няма възможности за подобряване. Мисля, че това бяха а, въпросите ви и последният въпрос беше за Европейската прокуратура. Мисля, че би било доста добре да имаме общи структури и да имаме общи подходи. И дори да има проблеми с реализирането, смятам, че сме достатъчно гъвкави да предприемам подобрения, когато това е нужно, защото си спомням много добре, а, когато за първ път се зароди системата за общите разследващи екипи, а, за да може да се улесни трансграничното разследване. В началото полицаите бяха изключително скептични. А, и всички се казаха нови изисквания, нови инструменти, нови документи, а, нови изисквания, с които трябва да се съобразяваме. И беше а, свързано това с изключително отрицателни нагласи. Минаха няколко години и всички свикнаха с този инструментариум и смятам, че същото би се случило и с други идеи. Така че смятам, че е подходящо да се създадат а, такива структури на, на най-високо ниво, да има стандартни процедури и в дългосрочен план те биха допринесли за по-високата ефективност на всички мерки, които предприемам на европейско ниво за борба с изпирането на пари. Благодаря. The first was actually the... Първият важен въпрос, който беше повдигнен, беше свързан с банковата тайна. Моят опит показва, че е, темата е важна. Хипо Алпе Адрия всъщност е, настоява да бъде осъден на е, година до 5 години затвор, защото съм разкрил банкова тайна. и те ми изпратиха това писмо. Това е признание от Хипоалпа Адрия в Харватия, че всички факти и документи, и статии, които съм публикувал за скандала, са верни и точни. Но разкриват тяхната банкова тайна, поради което според тях трябва да бъда санкциониран. Така че е очевидно, че банковата тайна е много важен въпрос. Иначе ако продължава да съществува, просто е, никой няма да се занимава с разследването на този тип скандали, защото е, е ще се боим, че ще ни хвалят затвора. Нещата продължават в Хрватия. Никой не се изпрати, изправи, извинете, и не каза, ама трябва да защитаваме хората, които се борят против корупцията. Напротив, защитават по-скоро Хипо Алпе Адрия. Нито едно производство не е започнато срещу Хипоалпа Адрия за изпиране на пари в Харватия или пък срещу отговорни служители на Алпе Адрия. Някои от тях продължават да си ходят на работа в Алпе Адрия. Сякаш нищо не се е случило. Тук говорим за измами с милиарди евро. И така. Това е много важен въпрос, който вие депутатите от Европейския парламент, можете да регулирате. И Харватия си се присъединява към Европейския съюз на 1 юли, така че всяко решение, което се вземе тук, ще е задължително и за Харватия. И така, един от най-важните въпроси е банковата тайна, зад която се крият огромни престъпници. Имаше и въпроси за опасността на, разследващ... на работата на разследващи журналисти в Харватия. Да, действително в Харватия е опасно да се говори истината. Много често казвам, че най-слабо се праща, плаща за истината. Ако един журналист пише лъжи, получава огромни хонорари. Ако обаче пише истината, по-скоро го грозят заплахи. И действително, в Харватия не получаваме каквато и да било защита от властите. Няма и закон за защитата на подаващите сигнали срещу корупция или на разследващи журналисти. Обърнах се към президента на Харватия преди една година и настоях той да подеме инициатива и да предложи да се приеме закон за защита на журналистите, разследващи корупция. Настоях да има специален механизъм за защита той обеща това да се случи преди една година, но сега, видите ли, не иска да обсъжда темата повече. Социал-демократите също не искат да обсъждат темата. И така, във връзка с депутата Зонтергат става ясно, че в предходно, в това, което вече разказах, нещо липсва. Това са всич... всички тези хора се облажват от една и съща каца мета. Министър-председателят точно преди да спечели изборите, а, неговия брат получи един подозрителен кредит от тази банка, от ЛХВ банк. Хайнц Троскелер беше председател на тази банка. Той по-рано беше управител на Хипоапа Адрия в Загреб. Избяга от Загреб и стана шеф на ЛХБ банк. Отличен пример. А и настоящия министр на правосъдието е бил свързан с Хипоапа Адрия чрез една от големите медии в Харватия. Той е работил с Hippo Consultants Group, която е била изкупена от Мирослав Бабич, голям медиен собственик в Харватия. Министра на вътрешните работи пък е бил един от членовете на управителния съвет на банка, участвал в скандала с е, Хипо. Така че, ето виждате, двама от най-големите, най-важните министри, които би трябвало да организират разследването на случая, министър на правосъдието и министър на вътрешните работи, на практика са обвързани с е, групата, така че е, няма как да очакваме каквито и да било производство срещу тях. Когато групата беше изкупена, тя трябва, за, за поглъщането трябваше да се даде одобрението на, на Националната банка. Говернера не искаше да даде одобрение обаче, защото бе получил множество сигнали от инспектората по чуждестранните валути, от полицията, от прокуратурата за това, че има признаци за изпиране на пари. Но министъра на финансите на социал-демократическото правителство лобира групата BLB и Хипо да получат одобрението на Централната ни банка. От там нататък, след като министърът на финансите е, е, пое поста си преди година и половина, е, той назначи главният финансов инспектор от правителството на Санадер, една жена, която е активно участва в прикриването на скандала Хипо за свой съветник. Така че виждате, виждате за какво става дума. Не може да се очаква подкрепа от политическия елит. Не може, няма подкрепа и от прокуратурата, за съжаление. Работих с прокуратурата и с службата за борба с корупцията, на, известна като УСКОК в Харватия. Ето, например, през март 2008 година им предостави документация за случая Санадър за подкопите, получени от групата Хипо по време на войната. И, както някои от вас може би знаят, на прокуратурата им трябваха 4 години, за да се задействат. Имаха всички документи, просто не искаха да направят каквото и да било, докато не дойде подходящия политически момент. И чак тогава се задействаха нещата продължават. Просто няма производство срещу хипо. Е, дори едно производство не е, ни, нито едно производство не е отворено. Въпросът е обаче, ако прокуратурата не може да започне производство, трябва а, да направи заявление и да заяви защо и кой а, спира производството. Президента ли се меси, правителството? Става дума за 47 милиарда евро. Някой каза, добре, сега в Харватия ще влязат пари от европейските фондове какво ще се случи с тези пари. Но нека да ви попитам, какво ще се случи пък с парите, за които аз говоря? Парите, които са били изнесени от страната. Това са държавни пари. Какво може да направи Европейския парламент? Ами, може да окаже парламентарен натиск върху Хрватия за разследването на този скандал за да може възможно най-голяма част от тези пари да се върне. Ясно е, че част от тях не може да се върне. Много добре знаем е, къде са свършили тези пари. Е, фирми, частни лица, имоти. Така че парите, които е известно къде са отишли, могат да се върнат в Харватия. Има ли опасност пък за европейските средства, питате ви? Ами, ясно е, че има. Няма достатъчно добри механизми за контрол, няма достатъчно механизми за прозрачност при използването на тези средства. И когато е, разпитате властите в Хрватия дали имат прозрачни процедури за управлението на фондовете, те ще, каж... ще ви напишат всевъзможни доклади, в които се доказва, че всичко е прозрачно, че всичко е а, публично, но всъщност ето на. Това са същите хора, които укриха парите на Хрватия. И няма какъвто и да било натиск те да работят действително прозрачно. Така че това, което може да направи Европейски парламент е именно да окаже натиск. Както казах по-рано, в Европейски парламент можете да ни помогнете и с натиск върху Харватия за приемане на специално законодателство за защита на подалите сигнали за корупция е, и за е, разследващите журналисти. Защото иначе всички ще си мълчат. Благодаря. Благодаря на господин Маргетич. Хърватия скоро ще стане държава членка. Чухме много сериозни обвинения. Много сериозни, безпредседентни. Това е действителността на място. Първият въпрос беше за банковата тайна. Това е наистина голям проблем а, дали ако не съществуваше тя, а, тя а, нямаше да се смалят а, и значително намалят финансовите пазари. Ако наистина можеше за едно евро да се закупи само едно евро стока, а, наистина намаляването на банките и и намаляването на банковата тайна с централни регистри наистина би решило голяма част от проблемите, които съществуват. На второ място, колко от докладите водят до наказателно преследване. Имаме различни цифри от държавите членки. Номера наказат... броя а, наказателни осъдителни при е, съди виждате на екрана. Виждате пет държави, които следват 500 е, в Нидерландия. Дания има голям брой в сравнение с е, броя жители заради датската система, която улеснява много прокурора да преследва с елементите на изпиране на пари, отколкото първичното престъпление. Така че виждате разликите в държавите на в екрана. Германия, макар да има голям брой доклади, В Нидерландия, мога да ви кажа цифрата, е, че 0,5 от докладите водят до а, наказателна присъда. Но знаем кои са докладите, които ще доведат до съдебно преследване и кои не. Това, което бих препоръчала на вашата комисия, три момента. На първо място, третата Европейска директива за а, противодействие на изпирането на пари. Много малки изменения бяха нужни. А, много добре беше по подготвена. Така че аз приемам, че четвъртата директива ще има същото съдържание. Тоест, Европейска директива, това е нещо положително. Моята загриженост е да фигурира това а, данъчно престъпление, за разлика от данъчно избягване. Видях, че се преследват по други начини това като престъпление. Но това, което искам да подчертая, нека държавите членки да си отговорят на въпроса какво означава данъчно престъпление във всяка една от тях. Защото съм доста убедена, че а, тя има различно значение в различни държави членки. На следващо място, защитете държавите членки на Европейския съюз. Имаме норми, които навлизат в конфликт. Uh, трета страна. Ако банката работи с друга европейска банка, това означава ли, че трябва да се дадат всички информации за клиентите или може да има доверие една банка. От една страна се казва да, от друга страна не. Държавите биват наказвани за това, че не спазват стандартите за, от работната група за финансови действия. Ето защо смятам, че ам, Европейския съюз трябва да гледа настъпателно и да има а, законодателство, което регламентира по определен начин, без да навлиза в конфликт с стандартите на работната група за финансови действия и да е ясно кое, кои от правилата имат примат. Ето защо а, това е полезно и за защита на държавите членки. И на трето място, да, използвайте избягването на данъци. А, това дава възможност на Европейския съюз да бъде по-прозрачен. Тук е възможността при избягването на данъци да се използва парламента, да се използва отворения дебат, да се използва отворената дискусия, за да се справим с всички тези загрижености на хората в тази постдемокрация, в която се вземат решенията от финансовите пазари. Ето тук виждам аз ролята на парламента. Трите държави, които не са включени в стандартите, косвено или не, Иран и Северна Корея, Ангола и Етиопия, не знам защо, но това са четирите държави. Така, черните списъци имат въздействие, това е така върху много държави, но въпросът е какъв, какво въздействие. Моето впечатление е, че става въпрос за въздействие, което се създава ам, и се, м, има една фалшива, е, едно фалшиво спазване. Копират а, държавите сляпо, без в а, дълбочина да се решават проблемите. Ето защо не смятам, че това. А, е някакво решение, поне за мен остава на повърхностно а, ниво. Държавите наистина имат много възможности да избегнат това, което се изисква. На практика. Шестия въпрос. А, това, че работи а, посочването с пръст и засрамването. Според мен посочване с пръст и засрамване не трябва да е на ниво държави. Не би следвало да се случва това, особено при обществени сектор, защото именно те плащат а, за тези изследвания. Не работи, когато официални организации го правят, защото те зависят от големи донори от тези държави. Така че винаги има конфликт на интереси в тези списъци. Работи този процес по отношение на лица отделни и по отношение на предприятия, защото аз, ако говоря за Starbucks, то тогава купуващите си кафе в Старбакс Starbucks ще знаят за какво става въпрос, когато си купуват кафе. Но когато аз цитирам Кипър, то тогава не знаем за какво конкретно става въпрос. Също така а, има много хора, които а, недоволстват от случващото си и все повече връзки ще излезнат наяве. яве и това ще ни даде а, много силна реакция. Статистиката. Определено смятам, че ни е необходима статистика, както и при изпирането на пари. И прие, а, приветствам датската инициатива за Евростат да започне такава статистика да се разработи, обаче такива, такива данни да се разработят наистина а, изисква време. На първо място осъдителните присъди да ги сравним. Нидерландия е на трето място. Те обаче означават различно нещо за различните държави в зависимост от съдебната система. Статистиките имат нужда от време, особено тези при изхода и аз предлагам, ако искаме да сравняваме, нека сега да сравним а, входящите данни, например колко средства се отделят в а, държавите, колко персонал има в съответните звена. Нека да измерим усилията на първо място вместо резултатите, защото резултатите са много разнопосочни. Когато разсъждавахме по безработицата беше по същия начин. Различен брой часове се има първи при работната седмица на различните места. Сега в момента безработицата е стандартизирана. По същия начин ни трябва време, за да отчетем различните нормативни системи, различните съдебни системи, начина по който биват съдебно преследвани лицата в различните държави. Така че да не поставяме каруцата пред коня. За федерализма ми зададахте въпрос. наистина това е федерален проблем. наистина създава се известен, известно напрежение, защото има и аспекти свързани с а, трансграничния момент. Но последния въпрос сега. Трябва ли да има Европо, Европейска прокуратура, бих казала да, но е важно да се подбере правилния а, модел. Има най-различни модели, които в момента се обсъждат и прокуратурите в Европейския съюз са много различни. Има някои, които самите те извършват а, а, разследвания, други могат да преценят а, дали да. А, да създават. А, различни а, процеси към съдебната система или съдействие с а, правоохранителните органи. Разбира се, има най-различна история и структура на тези а, органи в а, държавите и е важно да знаем, ако едни а, модели доминират на други, да се знае кои. А, и накрая господин Девелт спомена нещо, аз съм посветила и също живота си по, на тази тема и смятам следното. А, виждаме, че а, изпирането на пари може да се измерва по най-различен начин. Ние правим известна триангулация и знаем, че истината е някъде между тези три измервани а, пространства, между 2 и 5% от БВП беше винаги цифрата, която, до която стигаме в 1998 98 година. Наистина тази цифра, която се цитира, беше просто така измукана от пръстите, но Аржентиеро и Бозато от Рим имат един метод, който измерва а, средствата през времето. Дали се увеличават или намаляват. И според техния модел, Съединените щати, изпирането на пари а, намаля... се увеличава, а в Европейския съюз намалява, което може би е добър знак за а, Европа, че все пак дейностите имат някакъв ефект. Благодаря ви много. Grazie, c'è un intervento brevissimo però. Благодаря Съвсем накратко, госпожо Пападопол. Благодаря. Много пъти говорихме за Кипър. Аз съм от Кипър. тръгнах от дома си в 3 часа сутринта, исках да пристигна на заседанието на време, но а, имаше проблем с самолетните връзки. А, последният оратор спомена Кипър. Казахте, че Кипър не е в а, списъка на данъчните обежища и че регламентът срещу изпирането на пари не засяга Кипър. Съгласна съм с вас. Аз от 2009 година съм депутат в Европейския парламент. И мога да ви кажа, че има много неверни критики срещу моята страна от колеги от Чехия, от Германия, от Швеция, които твърдят, че в Кипър има нелегални инвестиции и пране на пари. Аз много добре знам какво се случва в Кипър. Девет години представлявах е, Кипърския парламент към съвета на Европа и се занимавах именно с тези теми. Ма доклад от е, септември 2011 година ще... Мога да ви го изпратя всъщност. И в този доклад се казва, че няма доказателства, срещу Кипър, че в Кипър са приети европейските разпоредби срещу изпирането на пари и е на 5 март 2013 година министъра на финансите публикува резултатите от проучване, в което се доказва, че в Кипър се спазват всички критерии, доказващи, че няма пране на пари по 20 е, конкретни показателя. Така че е, помислете си. На Кипър е, бе наложен един ужасен режим. страната ми беше разрушена. Ще ни трябват години, за да се възстановим. А и всичко това е възоснова на подобни, подобни обвинения. В това проучване се казва, че Германия, Швеция и Чехия всъщност по три от е, категориите мерки показват незадоволителни резултати. Ще ви изпратя проучването. Приключвам. Проблемът на Кипър бе фактът, че върху банките там бяха наложени некоректни мерки от Европейския съюз, нещо, което в крайна сметка струва на страната ми 4 милиарда, над 4 милиарда евро. 85% от брутния вътрешен продукт. Всичко това поради решението на Еврогрупата. И мога да спомена и друг. Мога да спомена истински дажни обежища, Гибралтар и други. Ако критикуват нас, трябва да критикуват и тях. Благодаря, госпожо Пападопола. Всъщност това не бе дебат, в който говорихме е, само единствено за Кипър, говорихме за всички европейски страни, говорихме за прозрачността и е, за това, че настояваме тя да бъде максимална, за да може да се избегнат подобни проблеми. Благодаря на всички оратори, благодаря за изказванията и на колегите, които се изказаха. С това закривам заседанието и ще продължим в 3 часа в същата зала.